Край на гласуването. Отхвърля се. 86, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 87. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 88. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначалният текст разделя на две части. За първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Едно, две, седем. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 128. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 129. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 149. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 89. Сега гласуваме. Приключваме. Отхвърля се. 150. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 90. Гласувайте сега, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 113. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 91. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 130. Моля гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 92 изменение, първа част. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 131. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 132. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Имаме малък проблем с техниката.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 добродетел, но за съжаление технологията ни предаде. Okay, Allora, per ragioni tecniche dobbiamo rivotare il 131. La votazione è aperta. Ще трябва да повторим гласуването по 131 изменения по технически причини. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 132 изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 93. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 94. Изменение 4. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 5. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 94. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 151. Кой е за? Кой е против? Има ли въздържали се? Отхвърля се. 95. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 96. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 97. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 98. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 99. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 100. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 101. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 114. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 152. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 102. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 6D. Кой е за? Кой е против?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 29. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст, първата част, за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, приема се. Добре, нека да проверим все пак електронно. Проверяваме втората част на първоначалния текст. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32, моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 33 моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 118. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 34. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначалният текст на две части. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втората част за против, въздържали се, приема се. 35. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 36. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 37. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 136. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 119. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. А не, простете ми, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст, първата част за, против, въздържали се въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 51, моля гласувайте електронно. Кюза. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначалният текст. Първа част, моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се втората част. Сега гласуваме Край на гласуването. Приема се третата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 52. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 110. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 54. Кой е за, кой е против, кой е въздържал се? Отхвърля се. 111. За, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега гласуваме по цялата резолюция. Моля, гласувайте по именно гласуване. Приема се. Поздравявам ви. Поздравявам докладчика. В края на гласуването Има ли коментари е, по е, темите, които гласувахме? Първото четене е приключено по доклада Арена. И така, е, Приключихме с гласуването. Много моля от тези, които няма да останат за обяснение на вота, да напуснат е, бързичко залата. В 2.30 трябва да приключим с сесията, за да спазваме профсъюзните правила и споразумения.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 procediamo con la relazione di maria arena sul fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione la parola all'onorevole maria notis per un minuto. Maria, onorevole Notis. Απλά δεν υπάρχει ησυχία, κύριε Πρόεδρε, οπότε είναι λίγο δύσκολο να μιλήσουμε.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 mr president on the committee on budgets we regularly. господин Хауърд, в бюджетната комисия винаги е, често получаваме и одобряваме доклади за фонда за приспособяване към е, глобализацията. На нас са е необходими конкретни действия обаче, за да помогнем на хората, които са изхвърлени от работа. Това се случва във Франция, в Финландия, в текстилната промишленост в Гърция и така нататък. Европейския съюз трябва да, представи, да предостави солидарност на хората в тези трудни времена милиард и 600 милиона са засегнати. Трябва да се разшири обхвата на дейността на фонда. 161 случаи имаше на, на а, проблеми в държавите членки. Благодаря. Господин Палмер, една минута. Благодаря много. Аз подкрепям идеята зад фонда за приспособяване към глобализацията, който цели да помогне на местните общества в условията на непрекъснато променящата се економика. Изкуствен интелект, технологии, множество новости има непрекъснато, въглеродната економика и така нататък. Но искам колегите да си извлекат полка от близкото минало, особено в Обединеното кралство, където много хора загубиха работата си и то добре платената си работа, а например в въглишната индустрия. В подобни индустрии тези работни места бяха заменени от срочни договори и несигурна заетост. Така че искам да апелирам към всички колеги в рамките на целия Европейски съюз да не прекъсват а, усилията по посока на създаване на работни места и то а, платени и достойни работни места. Благодаря. Благодаря колегата Мамикинс. Има една минута. Благодаря ви. В резултат на глобализацията и преструктурирането на предприятията, е, много от работещите е, изпаднаха в криза. Е, много от работните места са в риск. Как Както и да е, в момента ние се нуждаем от повече солидарност. И аз благодаря на Мария Арена, социалист от Белгия, за духа и за предложенията в този доклад. Естествено, трябва да се вземат предвид и технологичните, и екологичните, и социалните аспекти на глобализацията. Глобализацията налага и една нова социална политика – ние трябва да променим формите на заетост. Ние трябва да променим и цялата индустрия по време на латвийското председателство. Са необходими най-малко десетилетия, така че трябва при всички положения да действаме много последователно. Следващият оратор, госпожа Клюн. Благодаря. Трябва да се подкрепи на унези, които са загубили работата си в резултат на глобализацията, на економическите и финансовите кризи. Приветствам някои от разпоредбите, които предлага да се намали равнището на безработните работници от 500 000 на 200 000 за да, беше много трудно да се квалифицират тези проблеми с предишните разпоредби. Глобализацията беше много успешна в Ирландия. А, се прилагат много проекти. Приветствам разпоредбите и мога да кажа, че това е, е, е допълва националните мерки, е, за да се помага на работещите. Благодаря господин Кели, също така за една минута. Благодаря. Както колегата Клюн и аз приветствам този доклад. Поздравления за докладчика. Надявам се това да продължи а, и за в бъдеще. И да продължим да инвестираме средства в тази насока. Това са а, стотици хиляди хора, които остават без работа, но получават възможност да предминат през обучение и преквалификация понякога дори получават възможност да започнат свой собствен бизнес. Приветствам а, също така а, дейностите на този чудесен фонд, които показват, че сърцето на Европейския съюз се още бие. Благодаря. Сега преминаваме към обяснение на вота по отношение на Европейския социален фонд Плюс. Господин Мариас, господин председател, ограниченията, бюджетните ограничения, финансовията адаптация доведе до създаването на една цяла армия от безработни и бедни хора. И тази политика продължава. Е, има мерки, които на всяка цена трябва бързо да се приложат, е, за да се смекчи тази е, политика на финансови и бюджетни ограничения. Но, независимо от всичко, смекчаването не означава, че сме се преборили с причините средствата по линия на социалния фонд, плюс ще трябва да се използват по региони, включително и в южноевропейските страни, така че да се подпомагат безработните борба срещу бедността, която за съжаление почва да се шири и в Европа, е нещо абсолютно необходимо. Като казвам борба, имам предвид именно тези мерки, които разчитат на фондовете. Благодаря. Доклада за новия Европейски социален фонд Плюс, тъй като има за основна цел справянето с ключови социални предизвикателства справянето с детската бедност младежката безработица и съществуващото несъответствие между образователните системи и пазара на труда трябва да бъдат основни приоритети. в противен случай Европейския съюз ще продължи да бъде изправен пред силен икономически и социален натиск който застрашава благосъстоянието на нашите граждани. вярвам че преодоляването на неравенствата трябва да започва от най ранна детска възраст и затова приветствам заделянето на пет от европейския социален фонд плюс за изпълнението на Европейска схема за гаранция за децата. детската бедност е феномен който засяга почти половината от децата в България, които са лишени от достъп до здравеопазване образование и грижа тази статистика звучи шокиращо за държава която от 2007 г. е член на европейския съюз. наш дълг е да осигурим перспектива за развитие на младите хора за да спрем обезлюдяването на регионите. благодаря. Господин Благодаря, господин председател. Колеги, Именно поради демонстрираната подкрепа, държавите членки имат възможност гъвкаво да разполагат с тези средства и да ги инвестират в защита на социалните права, здравето и така нататък. Мисля обаче, че е много важно комисията да осъществява контрол върху това как се харчат точно тези средства. Казвам го, защото държави като Латвия имат много конкретни проблеми в това отношение. В Латвия младсинството, което говори руски, е около 24%, но, няма, но то няма право на висше образование на руски. Тоест, нашите деца няма да могат да изучават своето образование на родния си език. Това е ясен знак, че а, младите хора просто са лишени от възможност да поемат по професионална, пътя по, към професионална реализация заради тази езикова дискриминация. И това трябва да престане. Благодаря ви. Благодаря. Господин Палмар има една минута. Благодаря, господин съместник председател. Нямаше е, дефицит на хранителни стоки в е, е, последните години в е, европейските държави членки. И също времено има все повече кухни за бедни, за безработни, за социално слаби. Очевидно, бедността се превръща в голям проблем и в нашите държави не бива в никакъв случай да прехвърляме е, бремето на Брексит е, върху е, бедните, безработните, социално уязвимите. Това именно правят онези, които седат отзад на скамейките в Британския парламент, които са богатите хора в Великобритания и не мислят, когато говорят за отхвърляне на сделки, не мислят за това, което ще се стовари на хората. Госпожа Ивана Малетич, ние сме съгласни с предложението да намалим инвестициите в социалния фонд с 7 милиарда евро. Парламент смята обратното. Трябва да се увеличи този фонд до 107 милиарда. Това е необходимо за придобиването на нови умения, нови знания, за подготовката за нови видове работна заетост, особено за подготовката на младите хора, на хора с увреждане, включването на маргинализация маргинализирани групи в живота на обществото и за изкореняване на бедността и особено в свързани, свързаните проблеми с, с бедността на децата. Необходими са нови дейности, нови знания, нова социална солидарност. Благодаря. Госпожа Клюн, една минута. Приветствам. Приветствам предложението на парламента за а, засилване на усилията на Европейския социален фонд, на инициативата за заетостта на младостта, на, на младежите и другите усилия в посока защита на а, неправданите. По този начин можем да се а, се съсредоточим върху социалното приобщаване, да сложим акцент върху децата и младеща. Хубавото е, че този фонд се цели в индивидите, в развитието на тяхните умения, които да бъдат адекватни на настоящето, свързани с технологии и така нататък. Ученето през целия живот също е изключително важно. Така че Приветствам доклада. Смятам, че е много важно да продължим да подкрепяме Европейския социален фонд Плюс, тъй като действително гражданите усещат пряко ползите от него в своите общности. Благодаря. Госпожа Суица има една минута. Благодаря. Благодаря на комисията за период, е, Европейския социален фонд плюс 2007-2014. Е, е, Това не бе точно фонд за социално включване. Това бе по-скоро продължение на кохезионната политика включ... с включване на младежката гаранция, гаранцията за младежка заетост и сега с увеличаване на средствата по фонда с около 27%, които се прехвърлят в сферата на кохезионната политика, се създават възможности за оптимизиране на процедурите. Това при всички положения е една положителна стъпка и аз я подкрепям. Благодаря. Никола Капото. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за доклада на Европейската комисия за социалния фонд Плюс за подобряването на социалната подкрепа и за предприемането на стъпки за подкрепата на младите хора. Това трябва да бъде нашата основна цел. Младежката безработица е твърде висока, особено в някои райони. Този фонд трябва да внесе мерки, които да бъдат съчетани с гаранционните фондове, с, особено, с особен акцент върху младите хора. Фонда трябва да се използва за подобряването на функционирането на пазара на труда, подкрепа на социалните функции инвестиции, за насочване на работниците. Социалното неравенство, което съществува в Европа, е много тревожно. Следователно, Европейския социален фонд плюс трябва да допринесе за борбата срещу бедността. Благодаря, господин Капуто. Преминаваме към доклада на Паскала Римон, госпожа Дамато, две минути. Благодаря, господин председател. Това беше разочароващо гласуване, особено що се касае двете изменения, които ние внесохме за изчисляването на дефицита и процента на съфинансиране. Като цяло гласувахме за обаче, т.е. резултатът е задоволителен. Тук се цели упростяване на програмите за сътрудничество. И новото предложение на комисията действително съдържа жизненно важни аспекти, които, по които работихме по време на нашето сътрудничество. В крайна сметка имаме един консолидиран текст, който а, включва трансгранични морски проекти а, и други. По отношение на морското сътрудничество, комисията предвижда само мерки по ОС 2 но това трябва да бъде подкрепено от а, достатъчно мерки, така че беше необходима а, радикална промяна, така че а, трябваше да се а, включи и допълнително споразумение в това отношение. Един милиард беше предвиден за инвестиционни а, проекти, които подкрепят иновациите. По отношение на процента за съфинансиране, той също беше увеличен В резултат местните власти вече разполагат с достатъчно ликвидност, за да стартират проекти на местна почва. Приветстваме също така, че всички компоненти на Интеррек са ориентирани в посока устойчиви цели и устойчиво развитие. Трябва да гарантираме действително, че а, не спират усилията в това отношение. И има също така и фокус върху а, районите, които са по-слабо развити. Само така можем да разработим системи, екосистеми от иновации между регионите и така да елиминираме разликите между тях и между самите страни. Господин Мария си има една минута. Благодаря, господин председател. Ние всички знаем, че е, е, Фонда за регионално развитие подкрепя регионите и проектът е, Интерек е, показа, че допринася много за е, междурегионалното сътрудничество, както и за сътрудничеството между съседни държави. Но понякога това съседство може да има и неблагоприятни последствия. Е, ние имаме е, една съседна държава, България, където данъците са по-низки. И това се отразява неблагоприятно на северните региони на Гърция. Е, които са е, в непосредствена близост до границата на България. Това е всъщност е, данъчен дъмпинг. Така че Интерек трябва да подкрепя тези национални економики, които са жертва на незаконна конкуренция, така както някои части на Гърция предприятията всъщност трябва да се борят с нелоялна конкуренция. България прави данъчен дъмпинг в България е, данъчните ставки са много по-низки и съответно и е, приходите на населението са ниски. Госпожа Билетич. Благодаря, господин председател. Програмите на Интерек са много важни за укрепването на европейската солидарност, особено първия компонент на трансграничното сътрудничество. И аз много се радвам, че при парламента прие увеличаване на финансирането на трансграничното сътрудничество, защото а, сега се дават повече средства за трансгранично сътрудничество, отколкото предвиждаше комисията. Ние инвестираме 11 милиарда евро, средства, които следва да бъдат използвани ефективно и а, редицата изменения, които предложих за упростяване на процедурата бяха приети. Аз в бъдеще ще имаме по-малко административно бреме при изпълнението на програмата и това е един проблем, който беше посочен от бенефициерите. Има и друг много важен проблем и се надяваме, че ще има 3% увеличение благодаря, госпожа Шуица. Има думата. Аз бях докладчик в Сянка в комисията АФЕД. Работих по тази тема. Искам да благодаря на комисията Реги и всички колеги, които работиха по доклада. Действително, темата е много важна. Дано сме успяли да опростим сложните процедури, да сме направили достъпа до средства по-лесно. Това беше основната идея. Знаем каква е голямата причина интернет да съществува въобще. Това е а, усилията да а, се улеснят трансграничните проекти. Това са малки проекти, които се движат от гражданите. А наистина се надявам, че нашата работа ще а, доведе до повече гъвкавост, по-добро използване на средствата а, и повече ползи за нашите граждани. 11 милиарда евро въобще не е малка сума, така че приветствам инициативата както и работата на парламента, която увеличи тази сума. Благодаря. Сега минаваме към следващия доклад, господин Неко. Европейската комисия, а и на индустрията, че що се касае до авторизацията и дори използване на препарати за растителна защита, нещата не могат да останат така, както са днес. Трябва пълна прозрачност по време на процедурата на одобрение трябва ли да имаме и в европа случай подобен на дуейн джонсън американският градинар заболял от рак за да осъществим тази промяна? трябва по сериозен финансов ресурс за европейския орган за безопасност на храните efsa и повече ресурси за развойна дейност на нови нехимически методи за растителна защита. някои от сегашните препарати представляват риск за полезните опрашители като пчелите така освен че застрашаваме тяхното здраве застрашаваме и биологичното разнообразие и поминъка на пчеларите. трябват сериозни усилия и в борбата с нелегалния внос на пестициди а също така и други препарати от трети страни повече контрол на българските кпп та като външна граница на европейския съюз е очевидно належащ. неразрешените препарати могат да носят пряк риск за здравето на европейските граждани но и косвен за много икономически сектори. благодаря signor presidente onorevoli colleghi sono molto contenta di aver partecipato. благодаря господин председател. много се радвам че участвах в работата на комисията пест през последните месеци. доволна съм от резултата а именно изготвянето на този доклад. Гласуването, което се състоя днес, е стъпка в правилната посока към повече прозрачност. След събитията, свързани с глифосата и тревогите, които се разпространиха е, ние постигнахме още един успех. Глифосат е, е препарат е, за растителна защита, който оказва неблагоприятно въздействие върху всички растения, независимо от дозата. И това се наблюдава в региона, в който аз живея, Полия. Там глифозат бе намерен в почвата, навсякъде в висока концентрация. Пътят, който трябва да изварим, е много дълъг, но днес направихме една важна стъпка в правилна посока, госпожа Еви. Но контента да резултато. Благодаря, господин председател. Аз също съм доволна от резултата това е изключително важен доклад и много важна процедура, която касае пестицидите. Най-накрая Европа може да реагира на оплакванията от милиони граждани, които сигнализират за токсични, токсични продукти, застрашаващи а, тяхното здраве. Най-накрая предприехме стъпки които ще доведат до а, обществена, научно обоснована защита, която най-вече е прозрачна. Това е целта. Това беше пътя, по който трябваше да поемем, за да гарантираме, че а, скандали подобен на, подобни на този с глифосата няма да се повторят. Европа трябва да, да защити както околната среда, така и здравето на своите граждани. Благодаря, господин Гудвин. Има думата за една минута. В доклада за процедурата за разрешаване на пестициди в Европейския съюз създава известни проблеми, особено във връзка с глифос децата, трябва да се покаже, че системата има а, недостатъци. Според нас специалната комисия вътре в Европейския парламент е приела един текст, който е добре обмислен и балансиран във връзка с пестицидите. Аз лично мисля, че трябва обаче да се отиде по-нататък, да се задълбочи процедурата и процеса за разрешаването на пестициди и ние трябва по един или друг начин да постигнем по-голяма прозрачност в тази процедура. Благодаря. Господин Морел има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Ние току-що гласувахме препоръки за подобряване на ефикасността на, за а, установяването и а, ограничаването на вредни пестициди. Същевременно обаче в пресата се появяват данни, че една от институциите просто е включила копи-пейст голяма част от доклада на Монсанто за глифосата. И това наистина създаде скандал. Трябва наистина парламента да а, поиска а, сметка от а, комисарите, а, защото в противен случай кой ще ни вярва? Ние трябва да сме горди е, от е, е по-добрия контрол на опасните вещества, но ние трябва да санкционираме онези, които правят нарушения. Господин Пал Спишил има думата. Благодаря, господин председател. Аз подкрепих този доклад, защото той ще засили правилата при разрешаването на пестициди в Европа. Хубаво е, че това най-накрая ще осигури качествено законодателство за всички държави членки. Подкрепих и някои изменения, които според мен правят правилата дори по-строги имаше едно изменение, което трябваше да ограничи употребата на пестициди при животните, което аз подкрепих, но то не беше прието. Така или иначе, обаче, законодателството, което приехме в момента, е високо качествено и е по-добро от предходното. Така че радвам се, че предложението беше прието. То ще подсили и подобри а, процедурите при а, разрешенията и маркетинга на а, препратите против пестициди. Благодаря. Госпожа Суица има на минута. Благодаря ви. Много се е, говори за глифозата е, е, от години. Знаем за негативното въздействие. Е, Е, и независимо от различията в мнението е, на десницата и левицата в парламента, е, докладът успя да обедини тези понякога диаметрално противоположни позиции Естествено, дават се повече правомощия на националните органи във връзка с авторизирането е, на препарати за растителна защита и е, трябва да се съобразяваме с е, редица параметри, които от тук нататък ще въжат и гарантират повече качество. Господин Полчак. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за този проект доклад, защото е много важно да, да бъдем а, отговорни и а, устойчиви не само в Европа, но и другаде, например в Чешката република глифозата и други вещества се използват прекомерно, а тези вещества зная, се знае, че те унищожават всичко зелено и аз знам, че днес на пазара съществуват по-добри възможности. Следователно, ние трябва да настояваме за максимална прозрачност, трябва трябва да кажа, че когато бях в Селско-стопанската комисия, бях заблуден от едно проучване, което не беше прозрачно. Ние даже може да кажем, че беше фалшифицирано и плагиатствано. Трябва да направим нещата максимално прозрачни. Именно затова бях за този екологичен подход, който се надяваме, че ще продължи и за бъдеще. Благодаря. Благодаря на всички колеги за сътрудничеството и прекъсвам заседанието до 3 часа.